Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, предлагам да започнем с нашата работа днес на Комисията по селско стопанство. Да видим дневния ред. Най-напред формалните неща. Приемане на дневния ред. Ако нямате възражение, то това значи, че дневният ред върши и е прият. Втора точка съобщение на председателя. Искам да ви напомня, че и днешното заседание се предава по интернет – и искам да ви напомня, че имаме превод на 20 езика, 20 от 24-те официални езика на Европейския съюз. Може да преминем към одобрение на протоколите от заседанията на последните заседания са това 25 и 26 септември, 1 октомври, 7 и 8 октомври – ако нямате възражения, то и тези протоколи въжат за прияти. И преминаваме към четвърта точка, а именно споразумение между Европейския съюз и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо. Нашият докладчик е Херберт Торфман – иска ли докладчикът думата? Не, благодаря, може да гласуваме. Чудесно. В такъв случай може без допълнителна дискусия да продължим с гласуването. Има едно изменение – и ще гласуваме с вдигане на ръка. Гласуваме по изменението. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? С това изменението е отхвърлено. So, dann brauchen wir noch eine weitere Abstimmung. Ähm Also eine Endabstimmung. И така преминаваме и към електронното гласуване на целия текст. Някой забравил ли си е картата? Всички си имате картата. Картите чудесно. Тогава моля гласувайте. So, dann schließe ich die Abstimmung. Край на Der Bericht ist angenommen. Докладът е прият с 33 на 7. Поздравление за докладчика. Преминаваме към точка 5. Това е една подобна тема, но тук Става дума за Украина. Докладчикът е господин Кушмюк. Колегата иска ли думата? Не. Благодаря, господин председател. Не. Добре, в такъв случай може да преминем към гласуването. Имаме две изменения тук. Първо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? И резултатът е ясен. Отхвърлено е. Изменение второ. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? ясен резултат. от хвърлено изменение. Може сега да гласуваме целия текст. Гласувайте електронно, моля. Гласувайте сега. Ich schließe die Abstimmung. Прекратявам гласуването. И тук 34 на 9. И ясно е, че текстът е прият. Поздравления! И така приключихме с гласуването. Може да преминем към точка 6 от дневния ред. А именно представяне на работата на тематичния отдел по структурни политики и политика на сближаване предлагам точка 6 и 7 да ги обединим. Най-напред да изслушаме двете презентации, след което да дадем думата на колегите да зададат своите въпроси. Има ли някой против? Не, добре. В такъв случай искам да привесам господин Вицеман. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, аз наистина много се радвам, че имам възможност да представя ролята на политически отдел в рамките на днешната презентация в началото на този нов мандат. Наистина, политическият отдел бе създаден през 2004 година с целта да подкрепи работата на комисията, на, на различните комисии в парламента. Виждате на слайда отделните политически групи от нашия отдел, които подкрепят отделните комисии. Ние лично подкрепяме комисиите Тран, Реги, Агри, Пех и Голд. Ние предлагаме експертиза на органите на парламента. Не предлагаме услуги, изследователски услуги е, за индивидуални лица, т.е. индивидуални депутати. Това е разлика между нас и Генерална дирекция изследователски услуги. Тези колеги от други отдел предлагат изследвания и проучвания на депутати директно. Нашите дейности се основават на подход ориентиран към действието. Ние искаме да сме полезни в вашата ежедневна работа при взимане на решение. Например, ние уточняваме правни аспекти или пък оценяваме транспонирането и правоприлагането на европейското законодателство. Ние също така предоставяме тези наши знания в един контекст на стратегическите ви приоритети. Това е много важно за нас, защото не искаме защото ние наистина искаме да сме полезни във вашата ежедневна работа. Е, повечето от нашата дейност е политически чувствителна, затова се опитваме да сме независими и прозрачни и се опитваме да постигнем тези цел чрез тръжни процедури. Имаме много строги стандарти по отношение на условията на нашата работа и избора на нашите партньори. Тук въжат правилата за независимостта. Естествено, ние работим и с партньорски проекти и използваме а, инструменти против плагиатството. Какво ви предлагаме? Това са различни видове експертизи и знания. Най-големите ни проучвания са от обем на 36 страници. Искам да подчертая, че всъщност всичките ни проучвания са, са публикувани единствено на английски – и това се дължи на ограниченията, що се отнася до превода и до измененията в, в крайните версии на докладите ни. Ние се опитваме, ние ще се опитаме в близко бъдеще да имаме обобщенията и заключенията на докладите, преведени на шесте най-големи официални езика. И така ние произвеждаме ние ползваме услугите на вътрешни и външни учени – господин Албер Масъл и господин Франсуа Негра са колегите, които работят в парламента. Това означава, че 99% от нашите проекти са продукт на външни експерти. Тъй като ние работим на базата на тръжни процедури, ние работим в много кратки срокове. Много често сроковете ни притискат, както виждате на слайда. Ние започваме в началото на процеса е решението на координаторите за възлагане на едно проучване. След това имаме до 4 месеца за тръжната процедура, след това до 6 месеца за проекто проучването, след това до 2 месеца качествен контрол и превод, което означава, че целият процес трае около 4 до 12 месеца. Това е важно да се знае, когато искате да обвържете един доклад по собствена инициатива с наше проучване. Ясно е, че всичките ни продукти са в е, обществената област, те са достъпни в интернет до е, те са достъпни за обществеността, те са достъпни и в интранета, Ние ползваме Twitter и също така имаме и хартиени версии, които са достъпни в библиотеката. Тези копия от проучванията могат да ви бъдат изпращани директно. Какво сме направили до момента през последния е, мандат и какво, над какво работим в момента? През миналия мандат ние изготвихме 39 вътрешни проучвания. И виждате, че темите са най-различни, като например риска и възможностите за селскостопанския сектор, въз... сътрудничеството с САЩ, сравнение между фермерите и тяхната ситуация в държавите членки, политич... политиката и правоприлагането и в държавите членки, последиците от Брексит и вътрешни изследвания, като например сравнение на ОСП пакета с настоящото законодателство. Какво предстои да изготвим сега? Това са основните трендове, основните тенденции в сектора на селското стопанство и хранителното производство и настоящите предизвикателства и бъдещи перспективи на заедостта в селското стопанство. Ние обсъждаме с политическите съветници евентуални бъдещи изследвания и проучвания. Координаторите трябва да вземат обаче решение как, над какво да работим. Искам да подчертая, че ние много се стараем разумно, интелигентно да използваме средствата, с които разполагаме, тъй като те са средства на дънакоплатците. Моля ви за тази цел да ни давате обратна връзка при планирането на нашите проучвания, защото ние не искаме да нашият резултат да е полезен за вас. Благодаря за вашето внимание. Благодаря ви господин Лицелман за тази презентация. Мисля, че за нас нашата, вашата работа беше много полезна. Полезна ще остане тя и в бъдеще. Радвам се на бъдещето ни сътрудничество и предлагам да преминем сега директно и към точка 7 и да обобщим въпросите си към господин Лицелман. Сега предлагам да преминем към изследванията и проучванията за водещите тенденции в хранително-вкусовия сектор, преглед и възможен политически отговор от гледна точка на Европейския съюз. Приветствам Моника Пеше и Даниел Траон е, Моника Пеше е от ВВА Брюсел, а господин Трон е от предприятието Аркадия. Моля те да заемат местата си. Това са проучвания, които бяха поискани от нашата комисия от тематичен отдел Б и смятам, че това е точно времето за тази презентация, тъй като ни предстои дебата за бъдещето на селскостопанската политика в Европейския съюз. С този дебат е свързан и въпроса за това как ще изхранваме все повече хора в света, а също така е свързан и дебата с устойчивото производство на храни. Надявам се тези проучвания да ни дадат различни альтернативни сценарии и отговори на тези въпроси. Затова предлагам да започнем с презентацията на госпожа Моника Пеше. Имате думата. Thank you and uh, good morning everyone. Благодаря ви и добро утро на всички. Ще се опитам да обобщя за 20 е, минути е, цялото изследване, което обхваща около 60 е, страници. Естествено, има и така да се каже, известни съмнения във връзка с темата, ще наблегна най-вече на тези по-конфликтни моменти. И нека да разгледаме новата перспектива за политиката ще се опитаме да е, разгледаме естествено мега тенденциите във връзка с селско-стопанския сектор и глобалните е, сили, които се отразяват на веригата на продоволствието. Ще разгледаме е, и мега тенденциите, и глобалните сили, които създават и възможности, но същевременно и предизвикателства. Ще разгледаме някои от основните сценарии във връзка с политиката по отношение на селското стопанство. Според ФАО, при е, настоящите обстоятелства до 2050 година е, сълскостопанският хранителен сектор ще генерира около 50% повече храна и фуражи е, и ще трябва да го направи, ако желая да посрещне нарастващите нужди несигурността в това отношение е, се увеличава непрекъснато поради климатичните промени е, и някои е, природни бедствия, предизвикани също от климатични промени. Суша, наводнение, тропически бури, големи горещини, пожари, неконтролирани пожари, които се отразяват на производството ако започнем да разглеждаме мегатенденциите, е, ще е, откроим следните. Надявам се, че можете да прочетете това, което е написано на екрана пред вас. Е, във връзка с демографските тенденции и тенденциите по отношение на доходите, 10 милиарда души ще е, трябва да бъдат изхранвани през 2050 година. Ще нараства е, доходът е, на глава от населението и също ще нараства и урбанизирането. Населението ще се концентрира в все по-голяма степен в градовете. Същевременно времено трябва да разгледаме естествено и моделите на потребление, както и е, така новопоявяващите се тенденции. Нараства доходът е, на глава от населението, нараства урбанизацията, увеличава се на урбанизацията, генерират се е, храни е, в по-голяма степен, които са свързани с потреблението на глава от населението. Но е, ние трябва естествено да се съобразяваме с потреблението. Това е нещо положително, но същевременно е, има и промени по отношение на качеството на храните. И тези промени вече е, будят съмнение в развиващите се е, страни нещата са по-различни, отколкото в развитите страни, където поради увеличените доходи нараства и е, нуждата от месо, но от друга страна наблюдаваме и заболяванията, свързани с хранителния режим, да кажем в САЩ и в други страни, които са е, високо развити. Е, затластяването се превръща в хронично заболяване, което е много разпространено. От друга страна пък има различни видове вегетарианство веганство и така нататък, е, е, които се разпространяват до все по-голяма степен също. Така че има разлика между това да изхраниш населението и от друга страна да е, произвеждаш качествена и питателна храна технологическите промени. Има технологични иновации, които ще нарастват. В резултат на това ще се увеличават и ще се увеличава и реколтата от близо 30% е увеличението. Ще нарастват и екологичната ефективност. И така, климатичните промени, както казахме, са на лице Същевременно селското стопанство е един от най-големите източници на парникови газове и емисии от такива газове. И е, това естествено ще се отразява и на производството. Ще се създават големи проблеми в някои райони, е, които е, е, произвеждат хранителни продукти. Същевременно отбелязваме и разточителство по отношение на храните и загуба на е, храни. 1,3 е, милиарда тона ежегодно. Е, всъщност се разхищават и се губят. Този проблем при всички положения трябва да стои в центъра на вниманието. И конкуренцията за природни ресурси. 70% от е, водните ресурси се използват е, е, всъщност от селското стопанство. И в това отношение, естествено, ще трябва да имаме предвид конкуренцията по отношение на природните ресурси така необходими за селското стопанство. И ще трябва да разглеждаме всички тези предизвикателства в рамките на политическия контекст, в който провеждаме изследването. От една страна международните споразумения, политиките, конвенциите в това отношение на глобално равнище, но и на двустранно равнище – подпомагането на сълскостопанската политика не само в Европа и в другите региони на света и същевременно опазване на околната среда и устойчивост. Всички тези елементи могат в крайна сметка да се отразят на мегатенденциите, които разглеждаме. Ако разгледаме глобалните сили, които се отразяват на веригата хранителната или продоволствената верига, ще трябва да видим, че става дума на първо място за търговски споразумения, които могат да насочат развитието в една или в друга посока и да променят съответно веригата, продоволствената верига като същевременно се забелязват едни посоки от производство към потребление, които ще се променят в резултат на промените в продоволствената верига. Не всяка е, страна е автономна по отношение на производството е, и покриването на собствените си нужди от е, храни и фуражи, така че ние трябва да търгуваме с такива страни и в този смисъл Световната търговска организация е така да се каже собственика на търговията на глобално равнище. Ние имаме опит във връзка с нарастването на броя на двустранните споразумения и очевидно ще забелязваме увеличение в тази посока. Економика на веригата на стоиността веригата на доставките на хранителни стоки е интегрирана в все по-голяма степен в по вертикала и това е свързано с нарастващата роля на мултинационалните компании, което същевременно се отразява на развитието на малките и средните предприятия, които са толкова важни за европейската економика въздействието на технологиите, на иновациите върху производителността в селското стопанство в глобален аспект, но също и в европейски контекст се разглежда от нас в изследването от една страна в резултат на иновации и по прецизно земеделие се стига до по-високи добиви. От друга страна, има и други иновативни системи в други региони, които също водят до необходимостта от споделяне на опит в името на запазването на малките и средните предприятия. И така, трансформацията на пазара, ние имаме определени модели, бизнес-потребител, тук прозрачността на търговските транзакции е много важен фактор, както и комерциализацията на целия процес и по-низките цени за потребителите. И така, нека да разгледаме глобалните предизвикателства за бъдещето на хранителните и сълскостопанските системи. Ще трябва да Имаме предвид от една страна е, подобряването на производителността в селското стопанство, но същевременно и опазването на природните ресурси, на околната среда, неща, които са тясно свързани с производството и производителността. И на трето място подобряването на на хранителната стойност на продуктите и е, е, публичното общественото здраве. Естествено, е, тук трябва да имаме предвид увеличаването на населението, на засилената урбанизация, засиленото потребление на глава от населението, т.е. повече търсене на храна ще се забелязва на пазара и това ще бъде е, съвсем видимо. Но времено и необходимостта от по по-висока производителност на селското стопанство. времено, както знаем, е, засиленото производство води до засилено използване на води и други природни ресурси. И е, селското стопанство, като имаме предвид е, е, емисиите от СО2, е, е много голям източник на вредни емисии. Торовете, които се използват, обезлесяването, ерозията на почвите, всичко това са съпровождащи явления. Така че нещата са в пряка зависимост. Е, и също времено е, от една страна е, засилено производство за покриване на нуждите, но от друга страна затластяване, глад, особено в някои региони на света, хронични заболявания, свързани с хранителния режим, трудно приемане на здравословния хранителен режим в развитите страни. Всичко това, свързано с увеличаването на населението, ще бъде голям проблем. Всички тези елементи създават рискове и за сигурността на продоволствието. Ще трябва да е нали, лице е, да е на разположение необходимата храна там, където е, се търси сигурност е, на хранителните доставки и същевременно е, нещата трябва да се свързват и с здравеопазването, с устойчивостта, както по отношение на производството, така и по отношение на е, доставките. Е, ние трябва да можем да произвеждаме всичко това, което е необходимо. Всичко това ще доведе до промени в е, сълскостопанското производство. И така, какво още направихме в рамките на нашето изследване? Ние е, оценихме различни сценарии, е, за да определим политиките, които могат да ни помогнат да постигнем целите си във връзка с отделните сценарии. Три а, са всъщност изследванията, на които се опираме. Аз ги споменах още в началото. Е, да кажем, изследването на ФАО, което е едно голямо, реномирано изследване, посветено на подобни теми. Е, и очертават се четири сценария, които могат да бъдат сравнени и в крайна сметка до голяма степен са в противоречие помежду си, но за да потърсим силни политически варианти, ние подбрахме всъщност, така да се каже, най-крайните сценарии, за да очертаем съвсем ясно перспективата за развитие до 2050 година. Ще се спра накратко на четирите сценария. Така да се каже, дефиницията е малки стъпки, но а, никакви цели. Това е а, първия сценарий, т.е. продължаваме така както до сега правим малки стъпки напред, но в крайна сметка не постигаме нищо, защото не вървим в определена посока. На второ място масово производство на всяка цена. Ние произвеждаме, колкото е възможно повече, произвеждаме устойчиво, като същевременно се стремим да намалим климатичните промени. И освен това, регионализацията е, на преден план повече е, по-силен акцент върху е, местното развитие, върху регионализацията, не толкова върху глобализацията и на четвърто място устойчивост за всички. Това е действително много краен сценарий, при който ние се стремим да постигнем абсолютно всички възможни цели по отношение на производителността, на сигурността на доставките. Това е, така да се каже, един по-оптимистичен вариант. Започваме от вариант 1. Някои допускания са същите както и при другите варианти. Тоест, акцентира се върху начина по който определен политически избор може да доведе до промени и да се отрази върху варианта. Няма да има разлика в дохода, разлика в населението, други елементи в економиката, които могат да окажат влияние. При всички варианти тези базисни предпоставки са едни и същи. Както бе казано, първият вариант е да я караме както до сега. Ограничени усилия да се намали разхищението на храна в системата. Производствените системи няма да се променят съществено. Ще има малко иновации, но няма да има качествено нов тласък към технологизиране на производството, което да доведе до увеличаване на производителността. Производителите нямат интерес към това да плащат по-високи цени за екологосъобразни продукти или за по-здравословни продукти. Инвестициите са недостатъчни и политиката не третира проблематиката на продоволствената сигурност. Просто правим това, което правим в момента. Така изглежда този вариант. Ако погледнем политическите възможности, какво да се направи, за да се осъществи този вариант. Караме я както до сега. От гледна точка на продоволствена сигурност може да се повиши производителността чрез използване на сегашните инструменти на ОСП, но няма да се правят някакви сериозни промени вследствие на научни изследвания в сравнение с това, което съществува днес. По отношение на промените в климата, повишават се стимулите е, в контекста на проекта на нова ОСП е, с оглед е, гарантиране на производителността, но пак я караме както до сега. И глобалните търговски инициативи също не се отразяват кой знае колко. За земеделците да се гарантират добри доходи чрез обвързани и необвързани помощи приоритетите за технологично развитие ще останат включени, както и днес, е, в развитието на селските райони. Е, земеделците ще бъдат е, подпомагани чрез инфраструктурата, чрез цифровизация, чрез подпомагане на младите земеделци, за да се реши въпроса с застаряването в отрасъла. При продоволствената сигурност по-скоро ще се следи фактът, дали всичко се прави така, както изискват сегашните стандарти. А що се отнася до потребителите, ще има ограничени инвестиции за тяхното осведомяване, за последиците, да кажем, от затластяването, за подпомагане на воденето на по-здравословен начин на живот и за развитие на политика по отношение на хранителната стойност на предлаганите на потребителите продукти. Това така или иначе вече съществува. Ако се придържаме към този вариант, какво ще стане? Сегашната ситуация ще бъде проектирана и в бъдеще. И няма да можем да се справим с нарастването на населението до 10 милиарда. Нито с промените в климата, които ще ни принудят да се справяме с неочаквани крайни, екстремни метеорологични а, прояви и събития. Тоест, ако я караме както сега, няма да можем да се справяме с това, с което ще трябва да се справяме през 2050 година. Няма да се умяваме да изхранваме света. Няма да можем да изхранваме дори населението, което съществува сега. Това ще се дължи на промените в климата. Положението непрекъснато еволюира. А вариантът няма да еволюира, поради което няма да успяваме да, успяваме да се справим. Вариант 2. Масово производство независимо от цената, на всяка цена. При този вариант търсенето или по-скоро целта е да се произвежда и това е единствената цел, да се произвежда максимално, за да се хранят все повече хора, за да могат да бъдат произвеждани толкова продукти, че да се изхранват 10 милиарда души, е, цената ще се отрази върху околната среда. Ще се нуждаем от повече вода, от повече почва, от повече пестициди и от всичко, което е необходимо, за да се изхранват тези 10 милиарда. И така земеделската система само ще разширява производството, без изобщо да съобразява необходимостта от щадене на околната среда, било на ниво политика, било на ниво дейност на фирмите. Е, няма да има и иновации, няма да има и инвестиции, особено за околната среда. Потребителите също ще се интересуват само от това да се изхранват, да има някаква храна, без да ги интересува какво струва това на околната среда. Целта ще бъде светът да бъде изхранен и нищо друго. От към политически възможности, естествено, тези политически възможности трябва да бъдат ориентирани към управление на кризите – за да може да се гарантира производствената сигурност. Увеличеното производство, както казах, се отразява върху климата, т.е. климатичните явления стават все по-екстремни. С този тип производство ние създаваме кризи все повече наводнения, все повече суши, все по-тежки снеговалежи, е, горски пожари. И това на свой ред се отразява отрицателно върху производството на храни в различните региони на света. За да се гарантира продоволствената сигурност, е, за да се гарантира наличието на храна, независимо от цената за околната среда, трябва да сме готови да управляваме кризите, които предизвикваме. Е, политическия вариант тук, от гледна точка на промени в климата, е не да се прави това, което се прави сега, а промените в климата изобщо да излязат от списъка на приоритетите. Никой да не говори за тях и да не прави нищо за тях. Тук е, също ще се използва ОСП за увеличаване на доходите на земеделците, тъй като целта ще бъде да се увеличава производството, независимо от всяко друго съображение. И ОСП трябва да бъде съобразена, като отрази тук увеличени доходи на производителите, да се премине от необвързани към обвързани помощи, както казах, да се обучават те, да се акцентира върху управлението на кризи. И трябва да има механизъм, приоритетен механизъм е, за инвестиции в технологично развитие, защото ако производството е нашата единствена цел, трябва е, да се изведе като приоритет развитието на технологиите, които подпомагат това нарастване на производството. При продоволствената сигурност е, трябва да продължи наблюдението за спазване на стандартите съществуващи на европейско ниво. А при потребителите акцентът ще е по-скоро върху затластяването и е, преяждането или недохранването, в зависимост от случая, а не върху околната среда. Тоест, потребителите трябва да се стремят да променят начина си на хранене заради самите себе си и начина по който хрането се отразява върху тях, от гледна точка на затластяване или недохранване, а не да мислят за околната среда. Най-големия риск при този вариант 2 е игнорирането, извеждането от списъка с приоритети на екологичната проблематика. И тук ще има много силна връзка с крайните климатични явления. Е, ние можем да насочим, да хвърлим всъщност всички усилия в увеличаване на производството, но това ще доведе до задълбочаване на е, климатичните крайни явления и така може би ще стигнем отново до вариант 1. Вариант 3. Да оцеляваме на място. Тук ще се акцентира върху производителите на място. Имаме предвид регионалното развитие е, на продоволствената система, като е, възприемаме е, Европа като един регион на света. Тук не се стига до крайността да се отстоява някакъв национален интерес в противовес на регионалния интерес. Глобални са усилията за намаляване на парниковите газове и е, регионалните усилия в тази посока са безсмислени, защото ако единствен полагате тези усилия само в своя регион, нищо не постигате. Така че екологията отново ще пострада. Трябва да се увеличи площа на земята. Ако искаме да възприемем регионално базирана стратегия, трябва да се стремим към регионална автономия в производството. Регионите, т.е. Европа като регион, трябва да бъде независима в гарантиране на продоволствената си сигурност, защото ще намалее значението на търговските споразумения. Всеки регион трябва да произвежда повече, за да изхранва собственото си население при този вариант. И разбира се, тук може да се ориентираме към някакъв вид иновации, като да кажем земеделие в града, градско земеделие. Това ще изисква време. Потребителите се ръководят от съображение за здраве, за това да подпомогнат местните производители, за това да пазят равновесието на околната среда. Местното се смята за по-добро и по-здравословно. А търговската политика и споразумение, както казах, е, не заемат водещо място. От гледна точка на продоволствената сигурност, за съжаление, към нея ще се подхожда нехомогенно. Ще има е, приоритет е, за определен регион, но този приоритет няма да е глобален приоритет. И това може е, да съществува да доведе е, до е, някои неравновесия и опасности. Ако един регион изпадне в криза, други региони няма да имат възможност или дори желание да му помогнат. При подпомагането на производителността категорично трябва да се насочат инвестиции към технологично развитие, което да стои в основата на придобиването на тази автономия, продоволствена автономия. По отношение на промените в климата, тук е, няма да има никакви глобални форуми за преодоляване на тези промени. Всичко ще се прави на местно ниво, т.е. на регионално ниво. Тук местното производство е, може да бъде гарантирано само ако няма екстремни климатични явления. Така че всичко ще бъде насочено в тази посок. Да не се допускат крайни екстремни климатични явления, за да може да се е, гарантира местното производство. ОСП ще остане така, както е сега по отношение е, на доходите на земеделците. Те ще бъдат е, опазвани. Ще се следи за спазването на стандартите ще има и политика за защита на потребителите. Трябва да ги стимулираме да произвеждат това, т.е. да консумират това, което е произведено на място и така да подпомагаме местното производство. По отношение на промените в климата, тук говорим за глобални въпроси, които изискват глобални разговори, разговори, дискусии на глобално ниво, защото промените в климата не познават граници Поради отрицателните промени в климата няма да се гарантира продоволствието, кризите ще се отразяват отрицателно. Вариант 4. Всички производствени системи ще бъдат усъвършенствани, ще станат интелигентни, ще се увеличава производителността, но е, това ще се прави при съобразяване с нуждите на околната среда. Ще се намалява консумацията на ресурси, отражението върху околната среда и ще се увеличава производителността. Това означава подобряване на производствената практика, възприемане от страна на потребителите на нов начин на хранене, за което те биват стимулирани от политиката от едната страна, да има достатъчно за изхранване, от друга страна храната да е качествена, трябва да има инвестиции, защото трябва да се борим с промените в климата, успоредно с подпомагането на производителността и всички политически варианти, поставени в служба на тези цели, се подпомагат. Тук е, ОСП ще допринася за увеличаване на производителността, за обмен на технологии, на цифрови решения. Иновацията ще се превърне в приоритет, включително за целите на производителността. Ще продължим да подкрепяме е, планетарните действия за борба с промените в климата, но трябва да адаптираме е, своите регионални ангажименти за намаляване на парниковите газове. Е, ще се е, повиши, повишат разходите, е, за, с цел подпомагане доходите на земеделците, е, включително чрез обвързани и необвързани плащания. Ще бъдат е, стимулирани държавите членки да правят някакви минимални инвестиции в технологии, технологично развитие. И тук има един спорен момент. Ако желаете да повишавате производителността, Добре е да се мисли е, за растениевътството и създаването на нови сортове с цел повишаване на производителността. Е, повишаване на стандартите за качеството на храните и е, разширяване на осведомеността на производителите, които да възприемат по-здравословен начин на хранене, са останалите елементи. Този вариант е единственият, който би ни помогнал да се справим с изхранването на света и да не допускаме по-нататъчно влушаване на състоянието на климата. Сега малко цифри. Колко още трябва да произвеждаме, за да храним устойчиво света? Направили сме някои количествени изчисления. Производството на зърнени храни трябва да се повиши с 39% до 2050 година, а поголовието трябва да се увеличи с малко по-малко от 30%, като най-много ще се акцентира върху птицевътството. Заключение. Има някои тенденции и предизвикателства във връзка с хората, във връзка с технологиите, във връзка с природата. Има глобални сили, на които се, ще се подчинява бъдещото развитие на хранителната верига. Има обективни промени, които се отразяват върху реалния ни потенциал да постигнем целите си. Значи има сили, които ще ни помагат по този път и такива, които ще ни дърпат назад най-вероятно ще изберем варианта устойчивост за всички. Опазване на околна среда, повишаване на производителността чрез технологията и всичко това съчетано с промяна към здравословен начин на хранене. За да се изхрани е, света, трябва да бъде увеличено производ... производството с 50%. А, се казва в другите варианти, но при този вариант, четвъртия, устойчивост за всички, може би увеличаването на производителността не е необходимо да бъде с 50%. Много се извинявам, че така бързах. Готова съм за въпроси. Не зная дали колегата Даниел ще дойде тук на подиума, за да се справим заедно с въпросите. Yeah, vielen herzlichen Dank für die благодаря за презентацията. Предполагам, колеги, имате въпроси. Чухме и някои провокации по отношение на това как сме провеждали селскостопанската си политика до сега. Има много колеги, които искат да зададат въпроси, затова ще ви помоля да ограничите въпросите си до една минута. Ще направим първи кръг въпроса и давам думата на госпожа Макинес. Благодаря, господин председател. Аз прочетох доклада и искам да кажа, вие говорихте за ниските цени за производителите, но всъщност за да стимулирате производството ще ви трябват по-високи цени. На следващо място, вие говорите за повече средства за ОСП. Как ще се случи това, кажете ми? Освен това, за технологиите и иновациите има различни технологии за генно модифицираното производство. Някои страни го използват, но как виждате вие нещата? И на последно място, с това, което е свързано с производството, вие говорите за това като много важно – Господин Тимерманс говори за повече пространство и, и по-разширено селско стопанство, повече площ за селското стопанство. Това са доста противоречиви послания от хората, които а, формулират полити, а, политиките. Госпожа Винар Зная, че при проучванията винаги е, се говори за стандарти е, и говори се за климата, за опазване на почвите, за социалните стандарти. Е, всички, всичко това са много важни неща когато говорим за бъдещето на селското стопанство, но рискът не е да ощетим една от темите и, в, и да заложим на технологическия напредък. Според мен най-големия риск е, че ако нямаме селско стопанство и не осигурим неговото бъдеще, ние просто няма да просъществуваме. Четвъртия ст, сценарий не е решение. Трябва да направим действително нещо за хората и за околната среда. При регионалните при регионалното селско стопанство ни трябват повече площи, но не се говори за екоинтензивните системи, като като агрофорест, като многогодишните култури. Това би увеличило производството, би било устойчиво и би било едно екосоциално селско стопанство. Моля тези аспекти също да бъдат взети предвид. И въпросът ми е, ще помислите ли за тези критерии във вашето проучване, когато говорите за едно устойчиво селско стопанство. Това е нашата цел, но знаем, че при тази цел има различни а, е, идеи от различните политически групи. Господин Фланеган, във вашата презентация за втория сценарий е, масова продукция на, на всяка цена, вие правилно казвате, че ако застанете за този сценарий, ще има кризи. Но, но отпадъчните продукти са също проблем. Но не само климатичните промени са проблема тук също. регионалния подход трети сценарий. Вие казвате, че има ограничени действия за ограничаване на емисиите. Няма перфектна система, вероятно, но би било хубаво да се заложи на регионалния подход поне от части, отколкото ако внасяме от Меркосур стотици хиляди тонове говеждо месо, а, от, от, от Меркосур, от Китай и пренасяме различни продукти от Калифорния до Европа и обратно. Така че, може би, този сценарий би могъл да бъде положителен за частично ограничаване на емисиите. Така че все пак да имаме банани и домати и внос на картофи. Може ли да обясните тук тези противоречия? И сега за увеличаване на селскостопанската площ. Ние произвеждаме всъщност прекалено много повече, отколкото имаме нужда в Европа. Така че регионализацията може би не е толкова лоша. Ние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 трябва да бъде обвързана с опазване на биоразнообразието. Е, я glaube ich auf Deutsch. Das ist was? Ja. Ja. Okay. Ah, you can excusez <laughs> je reprends. Да, започвам отново. От там, докъдето стигнах. Значи логиката, при която от една страна се поставя логиката за сериозно производство, обемисто производство и от друга страна се казва е, ще има промени в климата. И има един трети път, е, съответстващ на опазването на климата и изискващ да е, се намалят парниковите газове. 60 до 65% от нашите пространства да бъдат отделени за производство, а останалата територия да бъде отделена за отвеждане на вредните газове. Това ще съответства на този подход, при който желаем и да увеличим производството, и да опазваме климата. Да, аз искам да се спра сега и на четвъртия вариант. Как смятате, че само общата селско-стопанска политика ли ще играе роля тук? Защото днес има заеми, които се отпускат, за да се преодолеят негативните последици на нашето земеделско производство. И тук можем да използваме заеми и в бъдеще, успоредно с селското стопанство с общата селско-стопанска политика. Не трябва само общата селско-стопанска политика да се възприема като начин за повлияване. Е, Благодаря. Моля, спазвайте времето за изказване, тъй като трябва да приключим в 11 часа. Шрая Пирек. Господин председател, ще се опитам. Живея в Нидерландия. А в Нидерландия вече нищо не става, нищо не се прави. Е, имаме стратегия за е, биоразнообразие, съгласно директивата е, за хабитатите. Е, но същевременно, е, колкото повече растениевътство развивате, толкова повече азотни е, окиси се отделят. И в момента, след като с категория 4 или сценарий 4 нищо не можахме да постигнем, по-скоро провалихме земеделието и поминъка на хората, се питаме как точно ще се разглеждат нещата да продължим да изнасяме, да продължим да развиваме производството. Това е четвъртия сценарий, който винаги сме следвали до сега, но не постигнахме целите си. Въпросът е какво точно трябва да направим в Нидерландия в момента замеделието и селското стопанство се развива иновативно, но в крайна сметка поради климатичните промени и мерките свързани с него не можем да напреднем. Euh, euh, Госпожа Сандер, благодаря, господин председател. Благодаря за проучването, за всички тези задълбочени детайли, които доказват необходимостта от равновесие между продоволствената сигурност, растящите нужди от храна и от друга страна необходимостта от опазване на природните ресурси. Е, вместо да задавам въпрос, по-скоро бих направила един коментар. Виждаме, че е, в контекста на четвъртия вариант, е, който разработихте пред нас, се намираме доста близо до това, което нашият парламент е гласувал по време на миналия мандат. Въпреки всички критики, които се отправят към нас, явно ние вървим във вярната посока. Нуждаем се от една истинска европейска обща селскостопанска политика, нуждаем се от стимули и утвърждаване на нова земеделска агроекологична практика. Вие е, говорихте и за това, говорихте за това да бъдат приоритети инвестиции. Ние е, заделяме 30% от втория стълб за инвестиции. Трябва да спомена и всички други мерки, чрез които гарантираме, защото е, продуктите, които влизат в Европейския съюз, да съответстват на нашите стандарти. Е, така че искам да кажа на колегите, тръгнали сме във вярната посока и се надявам, че чрез своята дейност ще продължим да поддържаме това ниво на амбиция. Колегин Катайн. Благодаря, колегата Катайн. Благодаря за тази интересна презентация. Естествено, целта трябва да е да произвеждаме висококачествени продукти в е, достатъчно качество. Така че сценарий 4 е най-добрата альтернатива. Това е така. Но как се държат потребителите, това е също важно. Как може да управляваме поведението на потребителите? Как може да да използваме местните възможности и в същото, в същото време да се храним по-добре и да вземем предвид климатичните промени. Сега с търговските споразумения това е малко сложно, тъй като искаме една балансирана ситуация да постигнем. при Хоризонт Европа има е, изследвания, които също са насочени към хранителната промишленост. Финансирането се отвои. Е, целта е да се изнамерят нови видове е, култури, които да осигурят устойчиво развитие. И трябва наистина тези инвестиции да доведат до резултати. Важно е естествено да имаме средствата, да имаме добро възнаграждение за производителите. Колегата Агилар. este menosprecie la necesidad de... Благодаря за това проучване. Приветствам факта, че се казва, че Световното население нараства и то трябва да бъде изхранено. Това е политически аспект и технически аспект. Може да мислим за различни стратегии. Не може да се съсредоточаваме само за е- екологично съобразното селско стопанство. Не може само върху него да, да заложим. Трябва да намалим бюрокрацията, трябва да преследваме и други стратегии, като например биотехнологията, нови технологии, така че фермерите да не бъдат възпрепятствани да произвеждат здравословни продукти. Вие мислите ли за такива иновации, които Европейския съюз не прилага? които се прилагат в други страни. Това може да е голямо предизвикателство. Господин Яр, благодаря за проучването. Аз си записах следното. Четвъртия сценарий. Това е раят, който, към който ние се стремим. Да, добре. Моят първи въпрос. Къде се намираме в момента с нашата ОСП? Може би сме някъде в сценарий 3 вие доста добре описахте местната стратегия. Съгласни ли сте с мен, че сме на ниво 3? Вторият ми въпрос. В Европейският съюз трябва ли да изнася селскостопански продукти? Да или не? Трети въпрос. Иновациите. Добре. Госпожа Магинес зададе този въпрос. Ето, на, когато говорим за иновации, е, спира тока. Така че, иновациите. В Европейския съюз подкрепяме ли все още иновациите? На следващо място казахте 30% от производството се изхвърля, но за това не е ли виновно законодателството, а, име, че, че, а, а именно, че толкова голяма част от храните не достигат до потребителите. Колегата Опе. Благодаря, господин председател. Много е интересно това, което казахте вие. И да си помислим за това как ще изглежда ситуацията след 30 години. Трябва да имаме една такава дългосрочна перспектива. Но какво селско стопанство искаме? Ние знаем как изглежда селско стопанство, селското стопанство в момента, знаем какви са проблемите, но крайна сметка нещата опират до това какво селско стопанство искаме и колко бързо може да го, да го осъществим. Казахте, е, е говорихте днес за помощите за фермерите и казахте дали да не се въведат отново обвързаните с производството помощи обяснете, моля, дали тези помощи трябва да въжат за всички области в селското стопанство или пък да се запази ситуа... сегашната ситуация, т.е. да има такива помощи във връзка с количеството производство. Когато погледнем структурата на селското стопанство и когато искаме повече производство, по-големи количества, то тогава вероятно ще има нужда от по-малко подкрепа. Така ли е? Следващият колега. Аз мисля, че втория сценарий беше много интересен. Искам да задам следващия следните въпроси. Говорите за увеличени на производство и за технологически иновации, но в същото време вие говорите и за увеличаване на разнообразието на културите и преминаване и говорите за преминаване към биоселско стопанство. Не виждате ли тук противоречие? Как може да се реши това уравнение, това противоречие? Селското стопанство се основава на разнообразието, но по-голямото производство зависи от едно хомогенно произ... от хомогенни култури. Това имам предвид, когато говоря за противоречието. Благодаря, колегата Мал. Благодаря. Аз също предпочитам сценарий 4, но не зная дали е възможен. Както разбирам, ние говорим за бъдещето на селското стопанство и как да се подготвим за него – Искаме да произвеждаме повече, по-високо качество и да имаме, да си запазим конкурентоспособността. Това са нашите цели. А, и мислим тук за европейски и за глобалния пазар. Искаме да запазим позицията си на, тя, на тези пазари. Но когато имаме предвид тези пазари, когато мислим за тях, трябва да Мислим и за факта, по какъв начин се осъществява селското стопанство в някои части на Европа. Ако искаме да сме по-конкурентоспособни, не бива да забравяме, че има по-неконкурентоспособен вид селско стопанство, което обаче задържа повече хора на село. Председателят. Вероятно ще трябва още 10 минути, докато имаме отново светлина в залата. Колегата Хойслинг има думата. Да, веднага щом господин Яр вземе думата, е загасва тока. Не, някои въпроси не бяха осветлени в този доклад. Има, например, един световен доклад по селското стопанство, който казва, че трябва да се заложи на еко, екологичното селско стопанство. Е, казвате, че повече техника ще реши проблемите, но това не е съвсем това. Това ще намали разходите за заселените, но няма да увеличи производството. Казвате, да се, че трябва да се произвежда повече пшеница и пилешко, но ако това се случи, това няма да е устойчиво. Ние произвож, произвеждаме все още по модела 2 все още сме на ниво масово, масово производство, това е добре, но това не е устойчиво. Вие не говорихте за това, че 55% от, е, видове, от птичите видове изчезват, 30% е, от насекомите изчез, са изчезнали. Това не е устойчиво. Вие говорите за технологията, но защо само 1% от средствата се наливат, отиват само за е екопроизводството? Не бива ли именно екопроизводството в селското стопанство да е, да е приоритизирано? Господин Дорфман, когато колегата Хойслен говори, не, тока не, не се върна господин Дорфман. Сега, положението на потребителите. Е, потребителите са много важни, защото поведението на потребителите определя начина на производство. В модела 2 потребителите са облагодетелствани. Фермерите са под натиска на цените. Това е фактът и а потребителите се държат много в рамките на модел 2. Как виждате тази проблематика? Вие говорите за хранителното производство, за сигурността. Само веднъж засегнахте тази тема. Как виждате тези приоритети в бъдеще? какво бихте предложили по отношение на хранителното производство? Следващият колега Трист. Ще говоря на датски. Има големи предизвикателства пред хранителното производство. Жалко е, че 30% от храните се изхвърлят и не се ядат. Това е огромен проблем, който трябва да се реши на фона на това, че до 2050 година населението на Земята ще се увеличи неимоверно, така че тук трябва да използваме новите технологии. По отношение на климата трябва да има устойчиво производство и имам предвид, че в рамките на новите технологии трябва да мислим и за нови култури. Устойчивостта е важна, така е, но също така е важно и увеличението на производството. Благодаря, колегата Богович. Хвала. Е, Гледе сценарио на Бом Велико, мислим да му кърника. Благодаря. Няма да се спирам на отделните сценарии. Струва ми се, че комбинация и на четирите варианта е, ще бъде необходима. Още повече, че на раз... различните континенти очевидно ще се върви в различна посока. Реализацията на селскостопанската политика във връзка с продоволствената верига, това е темата, която... на която ще се спре проследимостта на продукта, изкуствен интелект и така нататък. Всичко това естествено ще е важно от гледна точка на технологиите, но също е, и широко лентовите технологии ще играят все по-голяма роля. Е, в е, селските райони ние желаем да запазим живота, да запазим бизнеса, земеделието и за това е важно да развиваме тези технологии. 70% от населението ще бъде в градовете. А цифровизацията трябва да обхване и селските райони. В противен случай и замеделците ще напуснат селските райони. струва ми се, че този проблем се подценява. Ако желаем да решим проблема и да спасим дребните замеделци, ще трябва да развиваме и нови модели, така споделено замеделие в рамките на, на сълскостопанските кооперации, да кажем. Това е пътя, според мен. Господин Декастро, да, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата, която представи това интересно изследване. Когато говорим за климатични промени, е, очевидно е, земеделието представлява част от проблема. Но ние също времено сме убедени, че селското стопанство може да бъде и част от решението на проблема. В борбата е, срещу климатичните промени ние няма да се справим без участието на земеделците. Трябва да Направи много повече. Ренационализация, е, да кажем, също е част от проблема. Когато говорим за сценариите, е, се питам в крайна сметка към кой колоним, към третия или към четвъртия. Може би това е провокативен въпрос. Четвъртият е, сценарий дава възможност на държавите членки да подберат пътя, но като че ли повечето от нас са склонни да предприемат нещо по отношение на третия сценарий. Няма да губя повече време. Колегата Буда желая думата. Благодаря, господин председател. Приветствам това изследване, което е много важно – и ще ни помогне е, в среден и в дълъг срок е, да предприемем промяна в курса. Ще се спра на разхищаването на храните. Е, това е елементът, който ми липсва и в четирите сценария. Понякога има и известни, така да се каже, принуди. Не можеш да произвеждаш все повече и повече, тогава ще трябва да пестиш повече, да намалиш разхищаването. Ще трябва да търсиме и по-кратък е, е, е, път към постигане на целта. Същевременно можем да опазим околната среда по-добре, която съкратим транспорта, пътя, продължителността на транспортиране на стоките. В този смисъл нещата са ясни, така че елементи на третия сценарий също са важни. И естествено борбата срещу обезита, срещу затластяването е много важен момент. Повече биологични е, е, екопродукти, така че е, гражданите да се хранят здравословно, а не да взимат повече медикаменти. Това е, е въпросът ми, обаче е, в, къде в сценариите се намират е, в крайна сметка елементи като разхищаване на храните. И още един оратор, Гереро, господин председател. Данните е, в основата на това изследване очевидно са е, от страните членки. Е, как точно сте се здобили с тези данни, от кои са източниците и освен това как можете да сте така убедени че е, в крайна сметка е, това са възможните е, сценарии. Разхищаването на храната естествено е много важен елемент. Ще, след като насърчаваме потреблението и производителността, няма да можем да направим нищо по отношение на разхищението. По-скоро ще го засилим не бива да а, си позволяваме по-нататък разхищаване и на водни ресурси, да кажем хиляди а, литри а, вода ще бъдат използвани, за да се произвежда повече и същевременно а, ще засилваме и разхищаването на храните. М- трябва да помислим за устойчивост в истинския смисъл на думата. Следващият колега. Благодаря, господин председател. Благодаря за това извънредно интересно проучване, което прочетох с голямо удоволствие по отношение на промените в климата и е, увеличаването на населението в света има много е, допълнителни предизвикателства, които трябва да отчетем. Това население трябва да живее някъде. Вие мислили ли сте за това е, да не се застрояват земеделските земи? Защото те са земите, които произвеждат, 2050 година не е толкова далече. С социалните мрежи потребителите стават изобличители, стават журналисти и професията земеделец е поставена под натиск. Не трябва ли да има едно управление, при което потребителите и а, неправителствените организации да се съберат около една маса и а, да им се каже, че за да имаме някаква реална сигурност през 2050 година трябва да се дискутира и то на здрава основа. И най-сетне. По отношение на иновациите, докъде ще стигнем? Новите технологии на генетична селекция, готови ли сме да ги възприемем и а, докъде можем да стигнем? Колегата Хусен. Благодаря, господин председател. Оратора се казва Ройсен. Да, разхищаване на храните. Е, на практика от изследването става ясно, че една трета от е, произведените хранителни продукти ще бъдат разхищавани е, и ще се превръщат в хранителни отпадъци. Какво точно разбират авторите на изследването под отпадъци? Защото в селското стопанство естествено има и странични допълнителни продукти, има и отпадъци. Така че е хубаво да знаем какво точно разбирате под е, е, хранителни отпадъци и как дефинирате това понятие. и същевременно в коя част от веригата са най- се е, натрупват най-много отпадъци. Дали при потребителите, дали при производителите, дали е, някъде помежду в е, веригата. Е, това би било е, много добре да научим е, и да изясним нещата. Благодаря на колегата е, Райсен. Благодаря, господин председател, каза господин Десер. Благодаря за представянето на проучването. Колегите споменаха изчезването на насекоми, намаляването на биоразнообразието. Ние сме един континент с определени земеделски амбиции, но сме единствените, които губят толкова земеделци и земеделки. Е, демографското състояние на нашето земеделие е трагично. Е, вие представихте четири варианта. Възможно ли е да се е, постигнат целите, в който и да е варианта, ако така губим земеделци? За да постигнем целите си, за да осъществим екологичните си амбиции, за да се повиши доходът, за съжаление, трябва да констатираме, че днес общата селско-стопанска политика не успява да направи нито едното, нито другото. Необходими са ни селско-стопански е, имения, необходими са ни стопанства и тук ОСП се нуждае от големи промени. Мерси, месье президент. Колегата Бертран, благодаря господин председател. Е, благодаря за проучването. Имам четири 4 е, въпроса. Вие говорите за увеличаване на доходите на всеки жител на населението към 2050 година. Е, какви са конкретните е, елементи, които ви позволява да направите такъв извод, като се има предвид колко различни са състоянията в различните страни на света? Вие давате на второ място е, предимство на е, вариант 4. Е, какво ви кара в глобален мащаб да мислите, че той е осъществим? На трето място, вие е, не е, посочвате какви са предимствата на варианта трети, например продоволствен суверенитет, нещо, което е демократично. Вие усмивате този сценарий и казвате няма да има други форуми за промените в климата, няма да има международни е, форуми. Защо смятате това? Какво пречи местното производство да се съчетава с устойчивостта? И четвърти въпрос. Във ваш вашия вариант номер 4, какво ще стане с семейното замеделие, с семейните стопанства? Благодаря, господин председател, говори госпожа Мартлер. Е, е, с по-малко ресурси ще трябва да изхранваме повече хора. Това е всъщност основната цел. Е, не бива естествено да се отказваме изцяло от всички средства за увеличаване на продукцията и на добивите, защото инак няма да можем да изхраним населението. И в крайна сметка, какви са препоръчваните предприятията по размери, по характер и така нататък. И още нещо земеделските стопани в момента, в крайна сметка, и потребителите, съотношението между тях е в момента като че ли не е правилно. Большинството от отпадъците, в крайна сметка, трябва да търсим в сектора на домакинствата при потребителите и ще трябва, естествено, по отношение на економиите на хранителни продукти, да задълбочим нашите усилия. Е, колегата Кокалес. Благодаря, господин председател. А, е, какъв е моят въпрос? Първите три сценария е, очевидно до този момент не са изпробвани но струва ми се, че има и един пети сценарий, когато има по-големи трансформации, промени и тогава ще трябва да анализираме елементи от всички сценарии, за да ги включим към петия. И освен това, говорим за земеделците, но какво става с рибарите? защото те също са част от продоволствената верига. Колегата Давид, последен въпрос. Благодаря. Ще трябва да помислим а, коя е правилната посока? Ако погледна ситуацията в Чешката република, преди 30 години ние е, е, се стремяхме да се самозадоволяваме, както се казва, да покриваме собствените си е, потребности. Но само 38% можеха да бъдат покрити от потребностите. Тогава, в крайна сметка, се оказа, че ще трябва да увеличим производителността и производството, но ето, че продоволствената верига в момента, хранително-вкусовата верига изобщо е завладяна от големите многонационални компании при нас се използват по-малко субсидии за селското стопанство, отколкото в Нидерландия, да кажем, или в други големи западно европейски силно развити економики. да, благодаря. с удоволствие ще дам думата сега и на комисията. Господин Панайотис, ако правилно произнасям името, ще ви помоля да бъдете кратък. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да участвам в този много интересен дебат. Устойчивост от фермата до чинията, до трапезата, това ще бъде и това е мотото на нашата конференция за млади земеделски стопани. Това е много важно. Какво наблюдаваме? Преди всичко, все повече в е, е, хранително-вкусовия е, сектор се поставят изисквания за промени и за промяна на преференциите. Е, което се отразява естествено на типа на храните, произвеждани от е, производителите. За голяма част от е, населението, обаче цените са важни, а не толкова качествата на продуктите. Така че, очевидно, има едно разминаване в моделите на предпочитаните модели на развитие. В световен мащаб е, е, потреблението намалява през последните 15 години, докато веднага след Втората световна война то се увеличава много бързо. Е, това трябва да се има предвид. Развитието в хранителната верига също трябва да се следи внимателно. Има е, немалко инициативи на е, търговците, на изкопвачите на продукция във връзка с устойчивото развитие. Световното население ще бъде по-голямо утре <laughs> или в следващите периоди и естествено ние трябва да проявим креативност. Кои са основните сили? Има сили, които увеличават разходите на производството. Климатичните промени са много важни в това отношение. Трябва да се е, насърчат промените в начина по който се е, използва земята и природните ресурси от земеделците. И освен това, стандартите за е, сигурност, безопасност на храните, това трябва естествено да е, обхване е, в глобален мащаб е, усилията на всички, които са в веригата. И естествено и цените на фуражите, които са много важни за цените на продукцията. Много са елементите, които ни помагат при намаляване на разходите от една страна във връзка с развитието на цифровизацията, земеделците ще имат възможност да намалят производствените разходи, но естествено трябва да се следи съотношението на търсене и предлагане в световен мащаб, не само в европейски мащаби. Естествено, колебанията по отношение не само на природните ресурси, но и на цените, които са в голяма зависимост, естествено, и от климатичните условия, но и от всички останали фактори. И на последно място, Вярно е, че големите трансформации в хранително-вкусовия сектор са продиктовани от е, желанието за зелена революция, но има и социални проблеми, има економически проблеми, има проблеми във връзка с опазването на околната среда, което оскъпява продукцията и осложнява нещата. За земеделците е много важно да генерират потенциала на увеличението, и економическата ефективност и е, екологичната ефективност е, и по този същевременно да се има предвид и социалният е, аспект – трябва да е, имаме предвид не само трудностите, които е, ще възникнат в рамките на трансформациите, но да имаме предвид и новите възможности, които ще се открият е, пред е, земеделците във връзка с цифровизация, с екология, с. Е, други, с иновациите много важно е, естествено, да имаме предвид и е, намаляването на, е, е, така да се каже, вредностите, проистичащи от селското стопанство върху околната среда, най-вече CO2, е, парникови газове и други. Е, всичко това трябва, естествено, да се обсъди много внимателно. Благодаря на комисията. И така, госпожо Песке, вие ще трябва сега да проявите огромен майсторлък и това ще бъде, така да се каже, голямото предизвикателно пред вас, за да отговорите на всички тези множество въпроси, които бяха поставени, които бяха много конкретни. Имате думата. Mission impossible. Невъзможна е мисията. Първият коментар, който бих направила, е, че фактът, че чуваме толкова много бележки и въпроси, показва, че проучването с неговите крайни и контрастиращи варианти е храна за много размисъл – Вярно е, че ние предлагаме тези варианти, но е, поначало, трябва да подчертая, сме избрали варианти, които контрастират помежду си. И за това е възможно е, пътят напред всъщност да е някъде по средата. Е, ние искахме да акцентираме върху крайностите, т.е. подбрали сме тези варианти, умишлено. И мисля, че сме се справили добре. Повечето от коментарите или въпросите са свързани по-скоро с политически решения, решения за политиката, на които, може би, не сме ние хората, които би трябвало да отговорят. Ние сме независими консултанти. Ще се опитам да групирам темите. Надявам се, че водейки си бележки съм записала всичко и няма да забравя никого. Един коментар е свързан с разхищенията на храна, хранителните отпадъци. Ние като че ли не решаваме много успешно този въпрос – Значи, е, ние имахме възможност да се изкажем в продължение на 10 на 15 минути е, и да покажем не повече от 20 диапозитива. Е, напълно сме съгласни, че хранителните отпадъци са фундаментална тема. В нашите диапозитиви, тези, които не показахме, фигурира и темата кръгова економика. Така че Особено в варианта 4 е, ние сме отчели е, въпроса за отпадъците от храни. Ако се попита къде точно, на кое място в хранителната верига да третираме тези отпадъци, на много места е възможно да се подходи. Е, защото при превозването на храни от един регион в друг храните могат да се развалят по време на транспорта, храните в супермаркетите могат да се развалят. Сигурно сте виждали такива продукти, които не стават вече за ползване. Тези храни се изхвърлят. Е, тук опираме до планирането на процесите в търговията на дребно. Понякога храните се унищожават, за да се контролира цената на продукта, защото, разбира се, наводняването на пазара с определен тип продукти води до спад на цената. Значи има различни места в хранителната верига, където се изхвърлят храни, където се разхищават храни, и, следователно и различни места, където може да се окаже влияние. Е, извинявам се, че не посочихме това в диапозитивите, които показахме, но се опитахме максимално синтезирано да подходим. Нямахме време за всичко. Желаете ли да се спрете на е, другите големи въпроси? Да, благодаря, Моника. Имаше много въпроси, свързани с иновациите и вида иновации, към които следва да се ориентира Европейският съюз. Вярно е, че се полагат големи усилия за излизане от е, ограниченията на конвенционалното земеделие и да се мине към други видове земеделие, например биологично чистото земеделие. Това се прави от определени субекти в хранителната верига и потребителите очакват ориентиране към биологично чисто земеделие, но промените са бавни. И така стигаме до този ключов момент – иновациите. Те могат да бъдат технологични, но могат да бъдат и обществени, социални. В какъв смисъл? През последните години сме свидетели на това, че потребителите сега – се стремят към всички тези иновации, търсят ги. В миналото не е било така. Иновациите са били създадавани от научните работници, прилагани са от земеделците, но потребителите не са изразявали никакво мнение във всички тези процеси. Сега вече не е така. Започнахме дискусии за ГМО, сега се водят дискусии за пестицидите и за всякакви други химически продукти. Значи, ако се прави иновации в земеделието, те трябва да бъдат приемливи за всички, особено за потребителите. Това изисква да се работи с потребителите. Да има ясни разяснения, ясни, е, инфо, ясна информация за това е, защо се използва една или друга иновация, защо е разработен един или друг подход. За да могат потребителите да си дадат сметка как се постига баланса между различните проблеми. Когато се иновира до потребителя трябва да стига ясно послание. Коректна информация, за да могат потребителите, когато продуктите стигнат до тях, да вземат правилни решения. Това е един от възловите елементи, които в момента липсват при иновациите. Посланията, свързани с иновациите, не се разпространяват и не се обясняват недвусмислено също друга повдигната тема бе за положението на земеделците във веригата на доставките. Като че ли земеделците в тази верига въобще не се отчитат като субекти, като брънки. Да, те са част от веригата на доставките и тяхното място трябва да бъде възстановено. Сега искам да се спра на някои конкретни въпроси, които бяха зададени. Е, откъде ще дойде повишението на доходите за земеделците? Е, и откъде е, изто... кой източник сме ползвали, за да обобщим цифрите за доходите? Ние сме използвали официални статистически източници. Фармстат там, където има високи доходи, се очаква в бъдещете да спаднат. Използвали сме едни и същи източници за брутния вътрешен продукт, за производството на земеделска продукция и за доходите. Ще видите конкретна информация в самото изследване. Не искахме да смесваме различни статистически източници, за да не става объркване. По отношение на реформата на ОСП, ние е, препоръчваме подпомагане на конкретни продукти, които действително се нуждаят от помощ за производство е, в Европейския съюз. От различни въпроси също откроих е, друга обща тема. Дребните земеделци и това, че земеделците напускат отрасъла. Това е огромна тема. Тя е засегната в изследването. Коментирали сме това, че младите земеделци престават да бъдат земеделци, навлизат в други отрасли – до 2050 година се очаква 70% от световното население да живее в градовете. Това е огромна тема, защото това означава, че младите вече не се занимават с земеделие. Сега тук не говорим само за вариант 4, а и за много други междинни варианти. Те се влияят от този факт. Ако няма хора, които да произвеждат храна, изобщо не можем да говорим за това, че ще изхранваме света. Трябва следователно да бъдат убеждавани младежите да не напускат стопанствата, но тук опираме и до инфраструктурата. Много се говори за петото поколение в мобилните технологии, е, но не се говори достатъчно е, за цифровата пропаст, която дели градовете и селските райони. Има цели райони в Европа, където няма интернет. Е, търговските фирми не намират за рентабилно да навлизат в тези райони. Това е политически въпрос. И той отчасти е причина за напускането на селата от страна на младите хора. Днес говорим за цифровизация, за нов пазар, за споделена економика. Всичко това е възможно, ако обаче сте част от цифровия свят. Ако не сте част от цифровия свят, вие сте и извън всички тези процеси. Тъй, че в нашите политически варианти сме засегнали темата за подпомагане на дребните земеделци, за застаряващото население и за обезлюдяването на селските региони, защото това са хоризонтални проблеми, независимо от това за кой вариант ще говорим. Друг коментар, който чухме за биологично чистото земеделие, така нареченото органично земеделие. Засегнали сме темата. Това е една много сериозна, много дълбока тенденция, която е свързана и с темата преодоляване на промените в климата. Значи, е, тук биологично чистото се възприема като начин да се контрират промените в климата. Е, недостатъка на биологично чистото земеделие е частичната несъвместимост, ако мога така да се изразя, е, на този тип производство с потребностите на нуждаещите се от храна, защото биологично чистите продукти са малко по-скъпи. И не говорим за изхранване на хора в други региони на света, говорим за хора в Европа, за които е трудно да си позволят здравословна, висококачествена храна. Това на свой ред е свързано с темата за затластяване – тук има какво да се направи. Да, да се стимулира биологично чистото производство е важно, обаче ако генералната цел е изхранване на населението на света, може би само биологично чистото производство не е достатъчно. Само дребното семейно земеделие не е достатъчно. Но биологично чистото производство и стремежът към такова може да допринесе за промяна на моделите в глобален мащаб. Е, дребното земеделие трябва да бъде част от една по-обща картина. Е, ние възприемаме мултинационала е, като предизвикателство, като заплаха, защото това е една структура, която играе ролята на канибал, едва ли не поглъща целия свят. Извинявам се, че нямам време да отговоря на всички въпроси детайлно. Благодаря. Трудно беше да се отговори на всички въпроси за 10 минути, но трябваше наистина да свършим на време. Благодаря за представянето на проучването. Мисля, че ще може тя да ни помогне през следващите месеци да помислим за реформата на общата сълскостопанска политика. А сега ще направим кратка почивка. Ще се видим отново в два и половина. Мейрит. По точка разни. Колеги, е, които са чели в Нью Йорк Таймс е, за е, плащанията по ОСП ми подсказаха и аз бих предложила колегите да се запознаят с тази информация. Ако информацията в статията е вярна, тя няма да ни помогне да защитим разходите по ОСП. <coughs> Да, благодаря за тази тема, за това указание. Да, раз... ще прочетем тази статия. И така, с публичното заседание ще продължим в 2.30. След 5 минути ще започнем с а, заседанието на координаторите, което ще се проведе при закрити врата.